Like our... Уважаеми колеги, нека да започнем работа. Нашето заседание, както обикновено, се излъчва по интернет. Бих искала да започна с приемането на дневния ред. Също така имам някои съобщения за вас. Първо, господин Угиас информира секретарията, че той няма да може да присъства днес на нашето заседание. Затова обменът на мнения по неговия доклад, а именно точка 6, ще бъде преместен утре преди обяд след точка 8 от дневния ред. Бих искала да помоля господин Алфонси да бъде гъвкав, ако можем днес да започнем да обсъждаме неговия доклад и евентуално да го приключим още днес, за да имаме повече време утре, така че ако вие сте съгласен, нека да процедираме по този начин. И след като обменим мнение с госпожа министър, също така накратко ще ви информирам във връзка с точка 10 от дневния ред. Просто ще ви предоставя кратка информация за сегашното състояние, без да имаме реално обсъждане. Exchange of views with eh, Minister. Така че това са възможните промени към дневния ред, ако нямате възражения. Не Виждам, че нямам възражения. Следователно дневният ред е прият. Ще се отнася до втората точка – одобряване на протокол от заседанието от 14 ноември. Протоколът е разпространен и той ще бъде считан за прият в края на заседанието, ако не поступят възражения. Що се отнася до съобщенията на председателя, както вече казах, ще направя съобщенията си след размяната на мнения с госпожа Бенковска, министър на регионалното развитие, което представлява съвета. И по-точно полското председателство. Председателството приключва, наистина времето лети. Миналата седмица Имаше съвет по общи въпроси, посветен на регионалната политика. Аз съм убедена, че госпожа министър би искала да сподели с нас своето мнение по този въпрос и след това ще имаме обсъждане с госпожа Бенковска, така че сега давам думата на госпожа Бенковска. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина, времето лети. Мога да си спомня кога се срещнахме на 2 юли. Това беше първата ни среща, когато започна полското председателство и сега вече финализираме председателството. Вие знаете, че полското председателство се състоя в много особени времена. През юни беше представено съобщението на комисията за, на бюджета за 2014-2020 година. По-късно през октомври законодателните пакети за всяка една от политиките бяха представени. По този начин започна официалния дебат за тези политики и задачите свързани с тях. Същевременно, в момента се намираме в економическа ситуация, която е добре известна на всички вас. Понякога дебатът протичаше твърде сложно, въпреки че ние се стремяхме да спазваме предварително начертания график. В съответствие с мотото на полското председателство, кохизионната политика представлява отговор на предизвикателствата, пред които е изправен Европейския съюз. Основните ни цели бяха засилването на всички характеристики на кохезионната политика чрез комплексен подход, съсредоточен върху регионите. Практически всички, с които обсъждахме тази политика, изразиха съгласие, че трябва да се постигне съгласие по очакваните резултати от тази политика. Полското председателство проведе обсъждане на предложението на парламентарната комисия. Бяха проведени заседания на структурната работна група. Държавите членки представиха своите първоначални позиции – за стратегическото програмиране и тематичното концентриране, поставянето на условия за финансиране и инструментите за териториално развитие. Разбира се, ще се спра малко по-късно върху подробностите, но според мен стратегическото програмиране и тематичния фокус са сфери, в които постигнахме сериозен напредък. В момента предаваме председателството на Дания – на един много напреднал етап от преговорите. Бяха проведени технически експертни заседания, посветени на същите теми. Бих искала след малко да обобщя резултатите от преговорите. Това обобщение също така се съдържа в обобщението на съвета. Избраните теми които трябваше да бъдат подкрепени на политическо ниво, бяха обсъдени от министрите, отговарящи за кохезионната политика по време на съвета по общи въпроси. Преди три дни се проведе такова заседание на съвета. Държавите членки приветстваха основните насоки и промени предложени от комисията, особено тези, които засилват връзките между кохезионната политика и стратегията Европа 2020 година, както и засилването на комплексния подход на европейско ниво, както и на национално, регионално и общинско ниво. Разбира се, ние осъзнаваме, че тези предложения са добра основа за преговори – но също така всяка държава членка подчерта, че е необходимо задълбочено обсъждане на всички въпроси, най-вече свързани с инструментите за реализиране на тази политика. Основните заключения са следните. Държавите членки приветстват предложението на комисията, свързано с общата стратегическа рамка. Всички смятат, че такъв стратегически документ ще подпомогне подобряването на сближаването в светлината на кохезионната политика и стратегията Европа 2020 година. Обаче беше сметнато, че подходът на комисията не е достатъчен – най-вече начинът за приемане на предложенията. Комисията предлага да се работи чрез делегирани актове, които да се приемат само от комисията. В резултат от обсъждането председателството предложи, че общата стратегическа рамка трябва да бъде законодателен акт, като приложение към законодателство, прието от Европейския парламент и от съвета. Едно такова решение, според нас, повишава степента и нивото на политическите приоритети в документа. Това предложение е част от стремежа на Полша да бъде засилено значението на кохезионната политика в общия контекст на политиките на Европейския съюз. Това предложение получи много положителни отзиви от всички държави членки, с изключение на една държава членка, която изрази колебание. Освен това, необходимостта да се засили реализирането на кохезионната политика на всички нива и нейното обвързване с стратегията Европа 2020 година – предизвика това, е, че държавите членки възразиха срещу някои предложения на комисията, а именно това, че конкретните годишни предложения за държавите членки трябва да бъдат отправна точка за избор на тематичните цели. По време на официалното заседание на министрите всички министри се изказаха срещу подобен подход. Те също така подчертаха това, че документът, който трябва да бъде основа и отправна точка, са националните програми за реформи. Държавите членки се съгласиха, че договор за партньорство, както и общата стратегическа рамка на европейско ниво, следва да посочват коя е основната стратегическа рамка. Държавите членки посочиха, че е необходимо да се рационализира съдържанието на договора и на програмите – и че е необходимо да се избегне каквото и да било припокриване и дублиране на изискванията. Необходимо е също така да бъде много внимателно проверено доколко са осъществими на практика отправените от комисията препоръки. Също така се предлага нов механизъм за тематична концентрация. В дебата видяхме, че държавите членки твърдо застават зад идеята да бъдат целенасочено е, предоставени средства за конкретни теми, но също така те посочиха, че горната граница на финансирането трябва да бъде обвързана с спецификата на съответната територия или функционална сфера. Този подход беше също така подчертан на заседанието на съвета на 16 декември. Председателството предложи минималния прак на финансовите средства да се предлага при преговорите за договор за партньорство, а не трябва да бъде нещо налагано отгоре. Държавите членки изказаха своята подкрепа за идеята за поставяне на условия за финансиране. Основната цел тук трябва да бъде това, че да бъдат трябва да бъдат изпълнени основните условия. Същевременно беше подчертано, че предложението на комисията за поставяните условия не отразява достатъчно подходът, който е възприят от държавите членки и би бил подкрепен от тях. Голяма загриженост предизвикват някои сфери, свързани с поставянето на условия, най-вече макроекономическите условия, които надхвърлят рамките на кохизионната политика. И в някои случаи навлизат в правомощията на държавите членки. Държавите членки приветстваха стремежът към засилването на инструментите за териториално развитие. Обаче, тук още сме на първоначалния етап от нашите преговори. Има мнение, че е разумно да се увеличи броя на инструментите, защото това би могло да усложни системата. Както вече казах, полското председателство успя да постигне напредък в две сфери – стратегическото програмиране и гарантирането на финансирането. Също така започнахме преговори за териториалното измерение и поставянето на условията, обвързани с финансиране – не еднократно компетентните министри, отговарящи за кохизионната политика, оцениха високо дейността на полското председателство и беше взето решение подобни срещи да се провеждат под егидата на следващото председателство. Друго важно постижение в резултат от усърдната ни работа беше постигане на съгласие по две изменения – по сега действащия регламент 1083 първото изменение е свързано с финансовото инженерство, а второто изменение се отнася до временното увеличаване на съвместното финансиране за държавите членки, изпитващи финансови затруднения. Бих искал от сърце да благодаря на Европейския парламент и на всички онези, които участваха в тази дейност за доброто сътрудничество и бързото вземане на решения. По време на полското председателство също така успяхме да стигнем до заключения, отнасящи се до препоръките за рационализиране и упростяване на системата за изпълнение на Европейската стратегия за Балтийския регион. Окончателният текст на заключенията беше прият на съвета по общи въпроси на 15 ноември. По време на полското председателство също така организирахме многобройни конференции и срещи Тематен преводним били инструменти. И също така проведохме дебата и в по-неофициална форма. Имаше много обсъждане на инструментите, които биха могли да допринесат за комплексния подход към териториалното развитие. Европейските институции, държавите членки, международните организации, научните среди и експерти – участваха много активно във всички дебати. Бих искала да благодаря на Европейския парламент и на депутатите в Европейския парламент, защото те участваха в абсолютно всички срещи, които бяха организирани от полското председателство. Също така искам да кажа, че на 16 и 17 октомври в Варшава имаше посещение на Комисията на Европейския парламент по регионално развитие. Това беше много плодотворно посещение, което доведе до много сериозни резултати. Основното заключение от неофициалните дебати, които са се водили по време на полското председателство, са включени в общите заключения на полското председателство за регионалните измерения и за бъдещето на кохизионната политика. Що се отнася до пътната карта за засилването на комплексния и териториален подход, тези документи са резултат от обширни консултации с държавите членки и европейските институции. Беше проведено специално заседание на министрите в Позна на 24 ноември. Пътната карта много ясно посочва, че има връзка между териториалното измерение и ефективността. Ефективността следва да бъде основният критерий при реализирането на териториалния подход и това също трябва да бъде резултат от прилагането на този подход. Разбира се, ние знаем, че не може да има едно универсално решение за всички територии. За това гъвкавостта е изключително важна и тя трябва да бъде част от всички политически действия и от всички програми. Териториалният подход може да бъде един ефикасен начин за постигане на целите на Европейския съюз, защото по този начин съчетават външните действия с уникалния капацитет на всяка една територия, на всяко едно териториално образование. Държавите членки посочиха, че Лисабонския договор и стратегията Европа 2020 година трябва да бъде основа за териториалната политика на Европейския съюз. Това е неотменна част от дейността по укрепване на подхода на общинско ниво. И тук градовете имат ключова роля. Те са движеща сила на развитието и растежа времено пред тях стоят много предизвикателства. Затова е необходимо да бъдат внедрени такива инструменти, които да могат да отразяват спецификата на всеки един град и градска територия. Един друг важен аспект, обсъждан от нас, беше европейското териториално сътрудничество. Председателството проведе дебат относно бъдещето на бъдещите трансгранични и международни програми. Освен това, председателството организира обсъждане между държавите членки и Европейската комисия за трансграничното сътрудничество и съответните програми, включително и програми, реализиращи се с трети страни, които са съседи на Европейския съюз. Участниците в обсъжданията съгласиха, че програмите, реализирани съвместно с външните ни партньори, следва да се вписват в правилата на кохезионната политика. Тази дискусия продължава и бих искала да благодаря на онези, които бяха съорганизатори на срещата, която проведохме миналата седмица по Варшавската програма обсъждахме програми, които са свързани с трансгранично сътрудничество с съседни на Европейския съюз страни. Бих искала да подчертая, че от страна на държавите членки и регионите има ясно изразена воля да се засили ефективността на кохизионната политика, както чрез по-голяма съгласуваност на секторните дейности, възоснова на общата стратегическа рамка – а също така да се засили по-добрата тематична концентрация на структурните фондове, по-голям териториален подход и разбира се, чрез засилване на наблюдението и оценката. Основната задача на официалните преговори в съвета беше да се реши как точно да бъдат изпълнени тези задачи. Обедена съм, че датското, а след това кипърското председателство ще продължат започнатата от нас работа. Още веднъж бих искала да благодаря на всички депутати в Европейския парламент за тяхната активна работа, допринасяща за успеха на дейността на полското председателство. Обедена съм, че следващите две председателства ще направят така, щото да може ефективно да бъдат финализирани преговорите по законодателния пакет. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Нека да започнем сега дискусията. Госпожа Шродер първо. Ja, vielen Dank. Ähm, ich ähm, finde das sehr wichtig, die Arbeit. Äh Благодаря. Според мен, е, полското председателство извърши изключително важна работа, защото процедурата е нова. Преди Европейския парламент очак участваше в процедура по съвместно вземане на решение и сега е много важно парламента и съвета да работят заедно. Затова смятам, че работата, която свърши полското председателство е изключително важна. В такъв смисъл ме интересува да чуя как предвиждате да продължите тази работа в съвета? В разговорите, които вие водихте, не само по тези теми, но в общите дискусии, в работните групи, когато работите по регламентите, можете ли да обозначите кои моменти от проекто предложението на комисията ще бъдат напълно заличени, няма да бъдат прияти в съвета? Ясно ли е, е или става ли ясно, че няма да се приемат тези моменти? Може ли да ни кажете, така че да се ориентираме по-ясно в е, позицията на съвета по тези различни теми? Благодаря, госпожа Деви, моля. Е. Благодаря. Благодаря на представителите на полското председателство. За нас в комисията политиката за кохезия, сближаване е много важна, защото има много различни предизвикателства, екологични, социални и други. Освен това, тя допринася за преодоляване на неравенствата на регионално ниво. И моят въпрос е, каква е позицията ви в отношенията ви с страните членки да защитите приоритетите в работата с справена с тези предизвикателства. И второ, вие говорите за макроусловия, но парламента има взето решение – ние отхвърлихме идеята за макроекономически условия, защото това не допринася за растежа и стабилността. Но като че ли комисията продължава да настоява именно да се въвеждат подобни мерки. И сега се казва, че ако една страна членка има значителен дефицит и в рамките на един месец не приориентира политиката си за инвестиции, една част от средствата или всички средства могат да бъдат замразени. Има от въпроса. полското председателство Съгласно ли е, че в момента кохезионната политика не може да бъде инструмент за санкции за бюджетната политика на страните членки? И второ, съществува реално опасност, ако продължаваме по този начин, да бъдат застрашени принципите на програмите за управление на фондовете, защото по така, се, така се създава едно много голяма несигурност за управлението на проектите на място. Какво бихте отговорили? Благодаря. Рика Манер, моля. Kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia myös. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа министър за личното представяне. Моят въпрос е свързан с регионалното или териториалното сътрудничество. Териториалното сътрудничество остана на дневен ред по време на полското председателство. Искам да попитам какво се случва по време на преговорите за регламента за териториално сътрудничество. Има ли ясно очертани конфликти? Има ли моменти, които се дискутират в съвета? Какви бяха вашите приоритети за териториалното сътрудничество по време на полското председателство? Председателката, може би можем да поканим госпожа министър да отговори на първите въпроси. Пани посел Елизабет Шретер pytanie było, no, co jest najważniejsze dalej w trakcie prezydencji Dudy? Госпожа Щетър попита от тук нататък какво ще се случва, кои са най-важните стъпки и проблеми, които ще се решават по време на датското председателство. Аз не казах това директно, но е, естествено, че искаме да продължим е, до този момент искахме да свършим максималното, което бе възможно във всички области, за да може да се започне и работата по програмирането. Затова сложихме акцент върху стратегическото програмиране и то с отгледна точка на териториалното развитие. И сега предаваме именно тези приоритети на датското председателство. След първият съвет, ние се намираме в е, момент или в етапа, в който страните членки общо взето са съгласни по общи, с общите решения. Няколко момента остават да бъдат доработени. Това са условията и териториалното развитие. Инструментите за териториално развитие. Много широк и пространен ще бъде дебата по тези теми, според мен. Питахте също кои моменти смятаме, че са най-трудни или деликатни. Макроусловията определено, е, горната граница или тавана, това е втория проблемен момент и инструмента за инфраструктура т.е. инструментът за свързване на Европа. Това, това са областите, където страните членки имат различно гледище и за сега няма съгласие. Изчезна звукът. Що се отнася до кохезионната политика, в е, контекста на кризата в момента ние Непрекъснато подчертавахме, че е, областите, в които работихме, всъщност съпътстваха дискусиите по многогодишната финансова рамка. И се надявам, че страните членки разбират, че полското председателство искаше да постави нещата много ясно, да покаже, че кохезионната политика е за развитие, за инвестиции. И в момент на криза именно тази политика има възможност да придвижи Европейският съюз, да го изведе в правилната посока. Разбира се, не бива да забравяме, че работихме в много-много работни групи, така че е, инвестиционната политика е една от е, областите. Има съответните инструменти. Споменах, че формулирането на условия, като общо този процес, е, по този процес е простигнат постигнато съгласие, но макроусловията, т.е. въвеждането на определени показатели за развитие на макроекономиката и връзката между тези показатели или резултатите от макроекономическата политика и кохезионната политика, вече все още се поставят на дискусии и там няма съгласие. Голяма част от страните членки считат, че комбинирането на макроекономически съображения и политиката за развитие и е, санкционирането на страните членки за непостигане на макроекономически резултати посредством тема на средства от кохезионните фондове не е правилно. И особено някои страни членки, които в момента изпитват криза. За тях това не е приемливо, не е оправдано като подход. Що се отнася до териториалното сътрудничество в Европа, както е, в официалните разговори, така и на неофициално ниво, тази тема бе в обсега на нашето внимание и основните проблеми, бяха включени в стратегическите документи. Това са въпросите за целенасочено отпускане на средства. Също така, комисията не предлага инвестиционни е, програми за трансгранична инфраструктура. Страните членки също не са за това да се намалява максималното ниво за финансиране по фондовете. 75% идеята, е, че ще се намали тази граница, бе прията за е, цел 1 до преди е, цифрата беше 85%. За териториалното сътрудничество целта ни беше първо да постигнем съгласие за отделните конкретни моменти по цел едно на кохезионната политика. Организирахме една обща конференция за първ път на транснационалните програми по тази тема. Искахме да ги направим по-видими, да, да има информация за тях. Бяха изготвени заключения по време на работните групи и по време на дебатите. Така че продължават е, разговорите, но още не сме стигнали до момента, когато можем да формулираме конкретни заключения. Но цикълът от е, обсъждания, които започнахме, на които дадохме старт, е, е начало на един процес. А що се отнася до програмите за сътрудничество с страни, е, граничещи с Европейския съюз, това са също теми, които ще продължат и по време на датското председателство. Председателката, следващият оратор. Господин Ставракакис. И συνοχή στο πλαίσιο της Προεδρίας. Ω σημαντικότερη εξ αυτών θα ήθελα να ξεχωρίσω τα συμπεράσματα της Προεδρίας για την εδαφική. В контекста на председателството искам да задам въпрос какви са постиженията ви по отношение на териториалното измерение на политиката и по отношение на бъдещето на кохезионната политика? Ние смятаме, че трябва да се интегрират инвестициите за конкретни цели, но не бива да забравяме, че основните цели за Европейския социален фонд и фонда за регионално развитие не бива да бъдат поставени под въпрос като чрез един прекалено централизиран подход. Резултата от дейността на председателството показва, че е необходимо да се отчитат нуждите и характеристиките на всеки отделен регион. И трябва да се търсят възможности да се работи по конкретните предизвикателства по-отделно. Като тези предизвикателства се подчиняват на постигането на европейските цели. Новата кохезионна политика по силата на Лисабонския договор трябва да бъде елемент, да бъде застъпена във всички останали европейски политики, включително и в стратегията Европа 2020 година. И тя може да бъде отправна точка на стратегията 2020 защото кохезионната политика е един от е, основните достижения на договора. Като Комисия за регионално развитие ние трябва да направим всичко възможно всички регламенти, които приемаме, да отчитат регионалните аспекти на политиката. Ако пожелая госпожа министъра да даде коментар, ще има тази възможност. След малко сега Дерек Вон. Подобно на останалите, аз също благодаря на полското председателство за работата, която свърши и по-конкретно за добрите постижения в областта на регионалната политика. На този етап исках да споделя с вас какво ще бъде виждането на държавите членки и на съвета. Ясно е, че има различаващи се виждания по различните политики, и кохезионната и други, но все пак се стремим да получим максимален брой отговори, за да сме по-наясни. Вие споменахте въпроса за макроусловията, но резерва за изпълнение на поставените цели – кога ще бъде разглеждан и също бихте ли ни казали дали държавите членки са мислили за определене на времето в, в, в момент във времето, когато ще се използва този резерв. Защото може да се окаже, че държавите членки или регионите няма да имат достатъчно време да у... кандидатстват с проекти, за да могат да използват средствата от резервния фонд. И нещо друго има, което ни без безпокои градските райони и градовете. Държавите членки се безпокоят кой ще реши каква ще бъде окончателната дефиниция на град и градски район. Дали ще бъде оставено това в ръцете на регионите или на някой друг. И последно, което искам да отбележа, цялостното финансиране за кохезионната политика след 2013 година, както споменахте и вие в встъпителните си думи, повечето държави членки подкрепят предложението, но някой от тях може да поискат един дял от бюджета да се отдели за кохезионната политика след 2013 година. Бихте ли ни казали дали това е широко разпространено виждане след, сред държавите членки или не много от тях считат, че трябва бюджета да бъде за, да има част от бюджета за кохезионната политика? Председателката, благодаря. Господин Глацек. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, позволете и на мен да изразя голямото си задоволство, от нашето сътрудничество с полското председателство, защото можем да сравним няколко председателства от недалечното минало и според мен именно нашата комисия много тясно а, участва в преговорите и сме много благодарни, че имахме възможност да бъдем част от протичащите процеси. Имам да подчертая няколко положителни аспекта, след което ще задам и няколко въпроса. Определено приветствам определената ставка за съфинансиране. Много се радвам, че се гони едно уеднаквяване и се държи по-строга сметка за това как ще се използват тези средства. Относно ефективност и резултати. А тук имам въпрос. Знаете, че в някои региони непрекъснато протичат, а, идват потоци пари, например италианския район Джорно, и не става въпрос за размера на ДДС или неговото увеличение. В когато комисията казва няма един мярка за всички, трябва да бъдат конкретизирани нещата, какво точно имаме предвид всъщност? Дали не подкопаваме или ограничаваме ефективността и гъвкавостта на държавите членки в използването на средствата от фондовете. Ако приложим една мярка за всички. Не бихме искали някои да бъдат ощетени. Така че въпросът ми е как точно смятате да приложите тези условия, така че да отговорите и на критериите. Имам и втори въпрос. Дали не си вързваме сами ръцете а, по отношение на използването на тези средства? Благодаря, госпожо министър, имате думата за отговор. Тъй като в изказването на господин Ставракис не беше формулиран конкретен въпрос, но а, от друга страна пък той повдигна една тема, която категорично беше важна за обсъждане и се обсъждаше в рамките на полското председателство, именно интегрирания подход – Искам да споделя, че ние смятаме, че трябва да има конкретно разглеждане на всеки отделен регион. Разбира се, винаги се опираме на документа Обща стратегическа рамка, защото, както казах, този документ ще ни помогне да постигнем нещата, които не сме достигнали до сега, а именно координацията между различните политики, политиката за развитие на селските райони, кохезионната политика, други политики наред с тях. И то такава координация, която да помогне възможно най-добре да се отговори на потребностите на европейските региони. Имаше въпрос за резерва за изпълнение. Дискусията в съвета се фокусира върху това да определи най-добрите и най-ефикасни механизми. Това беше с цел да можем чрез е, резерва за изпълнение да можем да постигнем възможно най-висока ефективност от програмите. Искам да припомня, че сегашното предложение на комисията наистина съдържа много полезни предложения. Не става въпрос за евро... резерв на ниво Европейски съюз, а за резерв на национално равнище. Т.е. няма някаква нездрава конкуренция между различните оперативни програми. Разпределението на този резерв ще става съгласно изпълнението на графика и основните дейности, които бъдат определени от държавите членки и регионите като част от рамката за изпълнение. Всичко това прави новия резерв наистина полезно средство, за да може кохезионната политика да се фокусира по-добре върху резултатите. Искам да ви припомня, че и в сегашния бюджет, сега действащия бюджет, също имаше някои неща, обвързани с този резерв. Благодарение на един такъв резерв може да се постигне на практика ефективност и резултатност. Има, разбира се, някои държави членки, които се безпокоят, че представеното от комисията предложение може да стимулира участие на лесни проекти, вместо такива, които да са най-подходящи и по-инновативни Боят се също така, че един такъв резерв може да накара институциите да поставят не толкова амбициозни цели. Но въпреки всичко, полското председателство се опита да насочи нещата, да обърнем повече внимание на положителните стимули при прилагането на резерва – всичко това с надеждата да постигнем по-висока резултатност от изпълнението. Относно дефиницията за град и градски райони, имаше въпрос. В момента дискусията върху дефиницията на градски район и крайградски район и на град достигна до етап на който се реши, че една такава дефиниция няма да се е, формулира на европейско равнище, а на доста по-низко равнище от Европейския съюз. Защото иначе ще има отражение върху целенасоченото отпускане на средства и някои други дейности. По принцип, консолидирането на критериите за стотици региони в Европейския съюз е нещо, което не е препоръчително и ако може да се постигне по-добър резултат по отношение на дефиницията на по-низко равнище, е по-добре това да стане. По-нататък имаше въпрос за бюджета по време както на официалните, така и на неформалните заседания. Не сме обсъждали размера на бюджета. Дискусиите, които водихме, се отнасят до многогодишната финансова рамка. Така че по време на нашите заседания изобщо не сме споменавали сумата, размера на бюджета. Фокусирахме се върху целите, върху приоритетите и върху това как най-добре за бъдеще да се формулира политиката. Сега стигам до въпроса на господин Власък. Той беше за автоматичното прилагане на някои интервенции или равнища на разпределене на средства. Разбира се, че множество теми заслужават обсъждане в рамките на Европейския социален фонд. Има множество тематични области, които трябва да са предмет на целенасочено отпускане на средства. Нашата дискусия показа, че всички тези въпроси трябва да залягат в а, договори за партньорство, а не да се обсъждат в формата на съвета, че не е нужно да има автоматично а, равнище на ниво Европейския съюз. Благодаря. Господин Войче Холежничак. Благодаря много, госпожо министр, за вашето изложение, както и за множеството инициативи в рамките на вашето председателство и дейностите в областта на кохезионната политика. Ние сме постигнали една от основните цели, а именно, че кохезионната политика се приема много широко в рамките на Европейския съюз и е факт, че има позитивна нагласа към нея. Така че, когато конкретният пакет от е, законодателни актове беше представен, той беше приветстван от страна на държавите членки, макар и да имаше някои различия в мнението. Аз имах въпрос е, по тази тема, но госпожа министъра вече отговори. Сега искам да задам други два въпроса. На първо място, водена ли е дискусия от в председателството и в съвета относно идентифициране на финансови потоци, които биха могли потенциално в бъдеще да бъдат замразени, да бъдат блокирани, имайки предвид кризата. Ако изключим фондовете за кохизионната политика, т.е. кои средства и кои фондове ще бъдат повлияни, ако ние решим ефективно да отстояваме кохезионната политика и източниците на средства за нея. И втория ми въпрос. Имаме два пакета, по които се работи за обща сълскостопанска политика и за кохезионната политика. Искам да попитам, кое е, е решението по кой от двата пакета по-бързо ще ни доведе до интеграция между програмата за развитие на селските райони и кохезионната политика. Как бихме могли да постигнем синергия? Защото аз реално не виждам някакви конкретни решения, следейки дебата. Комисията по селско стопанство е, обсъжда много детайлно въпроса за ОСП и едва ли не може да изглежда, че се смята, че този въпрос няма нищо общо с кохезионната политика, докато в нашата комисия ние говорим за потенциалното обединяване на тези области с цел да се постигне по-добре сътрудничество по кохезионната политика. Накрая искам да обърна вниманието ви на факта, че полското председателство работи в един много труден период това е едно много специфично време, когато започна работата в рамките на новия договор за Европейския съюз, което естествено до някъде осложни нещата. Госпожа министър и нейните сътрудници определено са постигнали много добри резултати въпреки това. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо министър. Благодаря ви за това, че успяхте да намерите време да се срещнете с нас отново в края на полското председателство. Много съм благодарен на председателството за доброто ни сътрудничество във всички сфери. Видяхме, че Полша много добре се беше подготвила и много добре организираше работата си по време на председателството. Проблемът с регионалната политика и кохизионната политика също е, че е приключило вече де-факто полското председателство. Да, разбира се, следва да сме оптимисти и трябва да вярваме, че кохизионната политика, регионалната политика не би трябвало да предизвикват противоречи в Европейския съюз. Но мисля си, че това по-скоро въжи за нашата парламентарна комисия в парламента в по-широк смисъл, в съвет и сред държавите членки вече има противоречия. Госпожа Хюбнер разбира се си спомня за дискусията, която водихме на предишните три заседания. Когато става дума за изменения към регламент 1083, по-скоро се поставят въпроси, отколкото се дават отговори. За това много съжалявам, за това, че страна като Полша, за съжаление, вече приключва своето председателство. Мисля, че следващите две председателства ще имат по-различни приоритети, когато става дума за кохезионната и структурната политика. Затова съм ви много благодарен за това, че вие ни предоставихте достатъчна информация за размисъл в бъдеще. Също така съм ви благодарен за това, че ви създадохте организации и структури, които ще насочват дебата в бъдеще. Разбира се, Полша е важна държава, чийто глас се чува добре в съвета. Що се отнася до трансграничната дейност и съответната политика, то с това преди всичко се е занимавало Външното министерство на Полша в рамките на председателството. Опасявам се, че гласът на регионите в Германия и Польша няма да могат да бъдат чути, независимо от това, че става дума за трансгранично сътрудничество. Смятам, че регионалното сътрудничество не е нещо, с което трябва да се занимава външното министерство. Дали смятате, че този ресор може да бъде предаден на Министерството на регионалното развитие? Бих искала да ви информирам, че по време на нашите заседания ще присъства представител на датското председателство и досегашните ни срещи показаха, че Дания е много силно ангажирана с регионалната и кохезионна политика, но разбира се от нас зависи те да се придържат към този си ангажимент по време на цялото си председателство. Така че всичко още предстои. Госпожа Санча Смит. Благодаря, госпожо председател и благодаря, госпожо министр, за толкова амбициозната работа, която сте свършили по време на полското председателство за регионалната политика. Вие неколкратно споменявахте интегрален подход при териториалните политики. Е, вероятно това означава и да се отчитат интересите на отделните участници в тази политика и управление на много нива. Защото всички нива всъщност могат да бъдат свързани с конкретното изпълнение на кохезионната политика. И затова е, искам да попитам това всъщност радва ли се на общо съгласие този тип подход? Страните членки е, официално подкрепят ли това управление на много нива? И господин Ламберт Ван Нистелрой. Thank you very much. Благодаря ви. Извинете, че закъснях и пропуснах уводното ви слово. Имам съвсем кратък въпрос към вас. За европейската политика за добросъседство. Знам, че полското председателство много правилно постави въпроса за това, че оперативните планове за сътрудничество с съседни държави на Европейския съюз, меко казано, не процъфтяват. Полското председателство имаше желание да се води дебат по най-добрите практики и дори да бъдат възстановени инструменти в рамките на Европейския фонд за регионално развитие, като програмата Интерек. На последното пленарно заседание на парламента беше решено по доклада Дейвид относно бъдещето на политиката за добросъседство. Ставаше дума за по-голяма демократизация, подкрепа на правителствените организациите и нататък, но Имаше едно изменение, внесено от нашата е, парламентарна комисия по регионално развитие и то гласеше, че е необходимо в бъдеще да се използват инструменти от Фонда за регионално развитие и те да бъдат е, насочени към регионалното сътрудничество с съседни държави, може би по инструмента за европейска добросъседска политика. Дали можете нещо да кажете по този повод от е, гледна точка на председателството? Господин Оленичек зададе въпрос за потенциалните парични потоци, които биха могли да бъдат блокирани. До сега се чуха най-различни идеи по този въпрос и бяха споменавани съвсем конкретни парични потоци, но аз не смея да бъда по-конкретна и тук да говоря съвсем с конкретни подробности. Редица държави членки говореха за макроекономическите условия, най-вече балтийските държави, които бяха много за тези макроекономически условия в контекста на кохезионната политика. Но огромното мнозинство на държавите членки бяха срещу това да има санкции, които да се задействат в резултат на неизпълнение на макроекономическите условия. Що се отнася до кохизионната политика и макроекономическата политика, то със сигурност може да се каже, че лицата, които се занимават с реализиране на кохизионната политика, са убедени, че задължително трябва да има определена обвързаност между общата селскостопанска политика и кохизионната политика. Много ясно виждаме днес, че е много трудно да се реализират тези две политики като две абсолютно необвързани отделни политики. И за това договор за партньорство и стратегическата рамка, предложени от Европейската комисия, са важни и те могат да обхванат и двете тези политики. Със сигурност, когато говорим с хора, които работят по кохизионната политика, те винаги казват, че общата селско-стопанска политика и развитието на сърските райони са просто определена форма на регионално развитие. И затова тези две сфери трябва да бъдат обединени. Независимо от това, също така наблюдаваме, в резултат от нашите обсъждания, например в Познан, наблюдаваме, че има и противоположни мнения. Унеси, които работят по ОСП, като че ли загърбват кохезионната или регионалната политика и не виждат взаимна връзка между тези две политики. Мисля, че трябва да убедим тези хора, че не става дума за две изолирани политики. И ако искаме да има по-добро и по-ефективно финансиране в европейските региони, трябва да гарантираме това, че това финансиране е взаимно допълващо се по двете политики. В момента, за съжаление, ситуацията обаче не е такава. Благодаря за добрите думи за постиженията на полското председателство. Бих искала да потвърдя думите на госпожа Хюбнер. Надявам се, че ще бъдете много приятно изненадани от постиженията на датското председателство. До сега нашето сътрудничество с датското председателство е било много тясно и много плодотворно в рамките на триото председателства. Ние работихме и с предишното датско правителство и с сегашното правителство. Обедена съм, че има всички основания да сме оптимисти. Нека да се въздържаме от предварителни оценки, от оценки на това какво би могло да стане. Аз съм убедена, че резултатите ще бъдат много положителни. Бих искала също така да спомена, че в сегашните условия чуваме най-различни мнения, изразявани от различните правителства на държавите членки. Когато говоря с министрите на съвета по общи въпроси, ние виждаме, че имаме трима външни министри, всички останали министри са министри по регионална политика и тогава обикновено има унисон. Обаче в съвета, в други формати има твърде различни мнения. Аз мисля, че това е проблем, но аз мисля, че едва ли това ще бъде проблем, който няма да може да бъде решен от датското председателство. Така че аз съм оптимист за бъдещето. И разбира се, ние ще продължим сътрудничеството си с датското председателство. Точно така, както датското председателство работеше с нас, докато Полша беше председател на Европейския съюз към госпожа Санчес Шмидт. Тя зададе въпрос за регионалното ниво и необходимостта на това ниво да се взимат основните решения. Разбира се, всички нива на управление са важни. Общинското управление е много важно, що се отнася до градските територии. Обаче, независимо от това, не се е водил дебата за възможността да бъдат включени регионалните органи за управление в договорите за партньорство. Това е една идея, която се подкрепя от нас. Ние знаем, че е необходимо да приобщаваме регионалните общински органи за управление, обаче все още не се е водил дебат доколко и дали те могат да бъдат включени в договор за партньорство. Само Белгия в момента смята, че регионите трябва да бъдат включени в този договор. Към господин Ван Нистелрой. Да, наистина. В моя отговор на въпроса на госпожа Манер, тя ме попита за териториалното сътрудничество. Аз говорих много подробно по тази тема, но още веднъж бих искала да кажа, и може би ще допълня нещо. В Польша имаме натрупан опит в работата по политиката за добросус... добросъседство и съвместни проекти с съседни на Европейския съюз държави. Ние продължаваме да трупаме такъв опит и в Польша този опит, немеко казано, е твърде отрицателен. Да, наистина, ако тези програми се реализират по същия начин, проблемите ще продължават. И не става дума само за постигане на целите, става дума и за изразходването на средства. Ние наистина трябва да обърнем сериозно внимание на този проблем. Финландия много енергично започна да работи по този въпрос и ние много енергично подкрепяме Финландия. Председателят, благодаря ви, госпожо министър. Господин Никлас Мартин. Благодаря, госпожо председател. Първо, бих искал да благодаря на госпожа министър Бянковска за нейния личен ангажимент да работи по кохизионната политика. Комисията високо оценява постиженията които станаха реалност благодарение на нейната дейност и дейността на нейните служби. Видяхме как в рекордно време бяха внесени две изменения в регламента, които бяха много важни. Всичко това се дължи на съсредоточената дейност на полското председателство, разбира се, в сътрудничество с тази парламентарна комисия и нейния председател. Смятам, че това показва какво може да се постигне, ако има политическа воля, политическа необходимост. Също така даваме висока оценка на начина по който се водеше дебата за кохезионната и териториална политика на редица форуми, упоменати от госпожа министър. Мисля си, че това е добра основа за обсъждането на кохезионната политика и въпроса за взаимовръзката между териториалното измерение тази политика и стратегията Европа 2020 година. Смятам, че постигнатият напредък, що се отнася до законодателния пакет, наистина е впечатляващ, особено предвид кратките срокове. Лично аз съм пострадал от тази интензивна работна програма, но аз изобщо не възразявам, тъй като комисията е убедена, че трябва да постигнем бърз напредък имаше много важни компоненти, в които наистина бяха заложени много здрави основи за дейността на датското председателство, което да продължи започнатата дейност. Разбира се, някои от тези въпроси бяха поставени, обсъдени на съвета по общи въпроси в петък и ни, разбира се, давам висока оценка на това, че този съвет беше посветен на кохизионната политика, което позволи да се води плодотворен дебат и да се постигнат конкретни резултати. Може би съвсем накратко за трите основни въпроса, които основополагащи за следващия етап от обсъждането на законодателния пакет и които имат значение за тази парламентарна комисия. Първо по общата стратегическа рамка. Uh, ние в комисията смятаме, че в момента трябва да се съсредоточим върху съдържанието на тази стратегическа рамка, така че ясно да разберем дали има общо съгласие за това как може да се постигне реална полза в резултат от този документ. Ние в момента работим по проекто документа и ние възнамеряваме в най-скоро време да представим текста така че да можем да получим отзивите, коментарите и от съвета, и от Европейския парламент. Така че да видим дали имаме съгласие за това, по какъв начин да обвържем стратегическите компоненти и също така да има документ, който да позволи държавите да работят по програмите и съответно по договорите за партньорство. В този контекст ние ще можем да продължим работата по процедурата за приемане на този документ. Вторият въпрос е свързан с препоръките, конкретни за всяка една държава членка. Този въпрос е обвързан с начина по който кохизионната политика е обвързана с приоритетите на Европа 2020 година. Вече е постигнато съгласие за това то беше още веднъж потвърдено на съвета по общи въпроси. Въпросът всъщност е как реално да се създаде един работещ механизъм, за да се постигне това взаимно вързване. Комисията смята, че препоръките по конкретни държави трябва да бъдат необходима част от целия процес, тъй като те са част от вече действащия механизъм за реализиране на стратегията Европа 2020 година. Тези препоръки гарантират, че в държавите членки програмите за национални реформи наистина допринасят за постигането на тези приоритети. Кохезионната политика ще бъде важна политика за финансиране на постигането на целите на Европа 2020 година. И за това трябва да отчетем, че националните програми имат своята роля и трябва да имат своята роля. За това комисията смята, че може общата стратегическа рамка не може да пренебрегва националните препоръки или по-скоро конкретните препоръки за страните. Ние смятаме, че механизмът, който създаваме, ще ни позволи да се постигне тази взаимна обвързаност. И точно тук е ролята на общата стратегическа рамка. Тя трябва да осигури точно тази взаимовръзка. И последният въпрос е за тематичната концентрация. Тук също така има съгласие в голяма степен, че трябва да има такава концентрация, но също така има съгласие за това, че трябва да има и гъвкавост, но все още не е оформено ясно мнение как да се постигне тази гъвкавост комисията смята, че все още има възможност да се проучат практическите измерения на реализирането на механизмите, които вече работят в рамките на различните фондове. И като че ли все още обаче не се разбира каква точно е гъвковостта предвидена в рамките на тези механизми. Ние проучваме от чисто практическа гледна точка, къде има необходимост от гъвкавост, особено в контекста на териториалното развитие. Тази сфера без необходимата гъвкавост може да стигне до отрицателни явления. Беше много полезно по тази причина да водим обсъждането в работната група на съвета и това обсъждане ще осигури добра основа за по натъщен напредък по време на датското председателство. Госпожо председател, убеден съм, че ще имаме възможност след обед, още този след обед, да продължим нашето обсъждане. Благодаря. Доколкото разбирам, вие също искахте да покажете, че по някои теми има и разногласия. Това за парламента е много важна информация. И се надявам да можем да използваме тази част от представенето ви като увод към следващата ни точка. Но за момента искам да кажа от името на всички, е, които са тук е, в залата, пък и тези, които не са тук вече заради коледното настроение колко благодарни сме за сътрудничеството, колко много високо оценяваме вашата амбиция, вашето желание да сътрудничите с нас. Комисията ще приеме е, рамката, съвета, отдели време и да направи общение. Тоест, е, много бе свършено и можем само да се надяваме да продължим с тази скорост и в следващите месеци. Във всички случаи благодаря много, госпожо министър, за вашите изказвания и разчитаме да продължите и в бъдеще да бъдете толкова ангажирана, защото това е много важно за сътрудничеството с бъдещите председателства. Нека да ви дам сега една минута да имате възможност да ни кажете довиждане. thank you very much, Madam Chair and I want to thank you, thank all of you for your cooperation. Благодаря, благодаря на всички за сътрудничеството. Надявам се, че ще работим заедно и през следващите две председателства. Освен това, нека да ви пожелая весела коледа, защото съвсем скоро ще настъпи този ден. Весела коледа, всичко най-добро за нова година и да се надяваме най-добри надежди за Европа през новата година. Благодаря. One, one minute to say goodbye to Madam Minister. Дайте ми, моля, една минута да изпратя госпожа министърката. Имаме съвсем малко време до започването на следващата точка, две минути и искам да се възползвам да ви дам съобщенията на председателя. Това е точка 10. Ново изменение има на общия регламент за инструмента за споделяне на риска. Няма да правиме дискусия днес, защото процесът е толкова динамичен, че не ни позволява реално да е, обмениме мнения в смислен формат, смятам следващия път да го направим. А междувременно дискусиите в съвета също са били отложени. На 15 декември не са се състояли тези дискусии. Утре ще бъдат проведени. И срещата, която е била планирана за днес сутринта между представители на всички институции, докладчиците, докладчиците в Сянка и другите европейски институции, полското председателство и датското председателство. Тази среща не се е състояла, защото повечето от хората не са били в Брюксел днес от преди обед. Така че тази техническа среща ще се състои на 11 януари. Тогава ще стане и по-ясно от техническа гледна точка какво се предлага. Така че на заседанието ни на 25 януари ще можем да направим обмяна на мнения по новото предложение от, е, идващо от Европейската комисия. И е, с това приключвам съобщенията на председателя и минавам на следващата точка от нашия дневен ред, която е всъщност втората е, дискусия в комисията ни по е, така наречения регламент за общо приложими разпоредби. Е, дебатът ни днес отново е, се базира на работната, работния документ, който получихме на 13 ноември. И днес ще се концентрираме по темите, с които се споразумяхме с двамата докладчици. Сега ще им дам думата Заповядайте да направите уводните изложение. Do it um, over and over, uh, but I'm sometimes a little bit confusing whose turn it is. Ами, ние с докладчицата работим заедно, не винаги обаче съм наясно, че и ред е. Ако е мой ред, започвам. За процедурата е ясно. Миналия път направихме увод Съобщихме ви 11-те точки в работния документ, които са основните проблеми, които трябва първо да бъдат обсъдени. Така че, е, нека да започнем. първо с разглеждането, преди да стигнем до етапа на измененията. Сега имаме възможност да направим повече коментари, да дадем възможност на колегите да се изкажат повече. Миналия път не успяхме, защото нямаше време. Освен това и трябваше да чуем докладчиците за трите регламента. Така че сега можем да изслушаме вашите коментари. Какво се промени от миналия път? Четири е, точки поработихме за да доизясним, след това ще поработим по още 4 и накрая ще стигнем до изслушване и до етапа на подаване на изменения. Сега е, стигнахме до точка 1. Тук можем да бъдем съвсем наясно в нашата комисия по мнението си за общата стратегическа рамка. Ние считаме, че тя трябва да бъде интегрална е, част от е, законодателната процедура по, по процедура на съвместно вземане на решение, т.е. да бъде ангажиран парламента. Сега трябва да се помисли дали това да бъде отделен регламент или допълнение анекс към настоящия. Това ще е момент, който ще бъде обсъждан. Тук са формулирани нашите опасения. Е, правната служба на Европейския парламент е, даде заключение, че трябва да се следва обикновената законодателна процедура и председателя на нашата комисия вече изпрати ясно формулирано писмо с искане към Европейската комисия да възприеме този подход. Задаваме три въпроса по-конкретно как да се подхожда към тези инструменти. Знаем, че и съвета току-що чухме е изказал същите желания да се подсили е, общата стратегическа рамка да не е делегиран акт, а да е акт приеман с обикновена законодателна процедура. Това е първо. Второ, надявам се, че можем да спечелим по този въпрос. Комисията ще представи документ. Мисля, че нещо работим точно обратното всъщност. А, ние искаме просто да се е, включи мнението на парламента, да се отчете и мнението на правната служба. Е, не става дума само мнение на политиците. Второ, е, договорите за партньорство. Действително, тук има идеи, които можем да възприемем. Подкрепяме подхода на докладчиците. Имахме, получихме обяснение от страна на комисията миналия път. Е, документа трябва да бъде документ, който дава предложения в посока отдолу нагоре, а не да бъдат налагани тези предложения. Естествено, трябва да има преговори с страните членки, е, водени от Европейската комисия и документа да се базира на един е, много етапен подход или многоетажен подход между партньорите ние възприемаме е, идеята да се даде ясна дефиниция кои ще бъдат е, партньорите и какви ще са взаимоотношенията им по съответните договори. Е, има формулирани много въпроси в подробности от наша страна. Е, по Трета точка има известно предвиждане, но все още не, не бива да бъдем твърде конкретни по приорит, тематичните приоритети и по възможностите за гъвкавост, защото в края на краищата кохезионната политика не се свежда само до стратегията Европа 2020. По-скоро би следвало да има едно съчетаване на двете и да се отразява и териториалното изменение в стратегията Европа 2020. Тоест, тук може би трябва да дам думата на Костанца. Тя има много ясни идеи за това как, как могат да се въведат идеите за гъвкавост и за водещите инициативи. Констанца. Благодаря, благодаря за увода. Е, колеги, е, въпросите, които обсъждаме с, помежду си и с представители на комисията и на председателството и с всички други, които се интересуват от темата, а, ние постигнахме много в тези дискусии, вече много неща изяснихме и конкретизирахме в работния документ, както виждате в самия документ. документ. Но естествено има и различни гледища. По отношение на гъвкавостта и на квотите, също и за партньорите, за договорите за партньорство, там не са съвсем изчистени нещата. В някои отношения постигаме напредък, в други не толкова, затова трябва да работим много енергично и в тясно сътрудничество. Мисля, че до края на годината ще трябва да формулираме и конкретни предложения за обсъждане, за да можем като комисия и в парламента и общо като парламента да можем да формулираме някакви насоки, в които да се движим. По отношение на договорите за партньорство, бихме искали да има много по-голям елемент на ангажираност на местно ниво, защото всяка отделна страна членка е конфигурирана по различен начин и ние трябва да направим така, че съответните правни е, уредби са ясно разяснени – и че се отчитат е, регионалните нужди в договорите за партньорство, но също така и да бъдат свързани тези договори, за да има е, работа в една определена посока. Тоест е, да има известна концентриране по теми, но да има и по-голямо ангажиране на конкретно на регионите. Това се предвижда и в стратегията Европа 2020, обаче е изключително важно регионите да могат да формулират и съответно да постигат е, изпълнението на, на своите собствени нужди. Предложението на комисията за тематичните приоритети би следвало да бъдат обсъдени допълнително, защото има пропуски. Ние поработихме по определени точки, имаме доклади, с които е излязъл парламента и може би комисията трябва да каже дали всичко вече в, по темата за приоритетите е оформено и включено. Мисля, че ние трябва да сложим много голям акцент там. Особено сега би следвало да ясно да е, коментираме какво искаме да постигнем с съответните програми. Защото не мисля, че е, в е, регионалните програми са застъпени тези моменти навсякъде. А, и за това е много важно и да се обозначи много по-ясно на къде ще се движим в бъдеще. а не само да правиме нещата да изглеждат е, красиви. Трябва да се работи много по-последователно и да се търси сътрудничество. Това е основен на наша нужда. Beispielsweise auch der äh, ganz krassen Aussage in der Verordnung Äh, dass äh, Infrastrukturprogramme beispielsweise in besser Регламента за инфраструктурните програми там има неща, които вече не се разрешават. Трябва да обсъдиме тези моменти. Въпросът е дали може да се налагат забрани в регламент, без да се дава възможност на регионите да застъпят своите интереси и да са наясно какво се предвижда. Така че трябва да обсъдим инфраструктурните мерки. Защото е, когато говорим за инфраструктура, не става дума само за построяване на пътища, става дума и за поли... енергийна политика, възобновяемата енергия но трябва да сме много наясно с е, факта, че трябва да се търси децентрализиране на енергийната политика и съответни инвестиции. А и трябва да сме наясно какво точно искаме да постигнем с отделните структури според мен трябва да обсъдим този въпрос, защото според мен е контрапродуктивно да слагаме всичко в е, стратегията 2020. По отношение на квотите и на възможностите за гъвкавост, не сме постигнали кой знае колко. Трябва да е ясно какво ще се използва от кой фонд и за какво. А когато започнем да разглеждаме нещата в големи подробности, объркването става още по-голямо. Така че, тъй като този текст се свързва и с други регламенти, би следвало да обсъдим тази тема и да помислим трябва ли да има квоти, трябва ли да има целенасочено отпускане на средства – защото трябва да е, позволяваме да има и елемент на гъвкавост в е, бюджетните средства. Може да се заделят, да речем, 10%. Е, тази точка трябва да се обсъди. Аз, разбира се, мога да направя известни предложения, които ще зарадват някои и, и ще разстроят други но може би да ви оставя да прекарате спокойно коледните празници и след това ще ви направя предложенията. Ще говоря, разбира се, и с Ламберт. И евентуално след е, коледа е, ще се опитаме да формулираме най-оптимистичните варианти. Председателката. Да, разчитаме на мъдростта ви и се надяваме духа на коледа да ви ръководи. Сега дам думата на докладчиците в сянка и докладчиците за конкретните регулаторни рамки, а и накрая и на членовете на комисията. Но нека да видя, дигнете ръце този, който иска да се изкаже. Господин Гудман ще се изкаже, но ако има други е, от докладчиците в сянка, са добре дошли. Благодаря ви за дадената възможност. Аз имам няколко, не до там значителни коментара, но ще направя оговорката, че не е лесно да се получат директни отговори. Първото, за което говори е, докладчика, какво да кажем за социалния фонд? Той остава ли в общата е, структурна рамка? или не и трябва. Това е трудно да се обясни, защото всъщност има повече инициативи за местене на социалния фонд според различните обстоятелства. Но на мен ми се струва, че трябва да споменем тази промяна. Няма да има така ли? Тогава има хора в другите комисии, които са на друго мнение, знаят различно по въпроса. И второто нещо – управлението на повече от едно равнище. Дори в малките държави демокрацията процъфтява. Всеки има желание да участва в общата конструкция на кохезионната политика, но има и известно разделение, защото в съществуващата в момента кохезионна политика, не, не знам дали е над едно или над две, но на Ставаше дума за една държава или един регион. Дали да запазим в следващата многогодишна финансова рамка същата структура и, и същата мярка в квадратни километри? Този въпрос е важен, защото има напрежение даже и в малките територии или малки държави, че местните общини, регионалните власти искат да играят по-голяма роля при сегашната ситуация. Примерно в моята страна на, нашите общини могат да правят каквото искат. Латвия е един регион. Трябва ли да запазим тази система или не при следващата многогодишна финансова рамка? Аз нямам отговор на този въпрос, не знам вие дали имате. Относно тематичните периоди, точка, а, приоритети, извинете, точка 3. Когато в парламента приехме резолюцията по Европа 2020 година, дадохме насоки на комисията, включително на Генерална дирекция Регио, имаше множество предложения. Не голям процент от нашите предложения са залегнали в е, Европа 2020, но мисля, че трябва да разчитаме в по-голяма степен на, дълго... на кохезионната политика в дългосрочен план, защото след 2020 година може да направим стратегия, примерно 3300 и така нататък, но във всички случаи кохезионната политика е дългосрочна. Има две неща. Какво имаме предвид с кохезионната политика? Да привлечем хората, всички да бъдат привлечени и участващи и от друга страна да увеличим конкурентоспособността на Европа и извън континента гъвкавост и квоти. Тук нещата не са ми съвсем ясни. Защото когато говорим за гъвкавост, при сегашните обстоятелства нещата са различни. Дали искате да има гъвкавост в рамките на един фонд, или ако не успявате да изпълните задълженията в, в рамките на един фонд, да преминете към друг. И е много-много по-трудно за кандидатстващите и бенефициентите да превключат от фонд на фонд в тази ситуация. Те имат някакъв проект, примерно в фонда регионално развитие или пък в кохезионния. Не е лесно нови проекти да се привлекат към един фонд, а пък също не смятам, че е много лесно да стане прехвърлена от един фонд към друг. Това ли имаме предвид под гъвкавост и във всички случаи смятам, че не тук е мястото да говорим за нея. Ясно е, че този въпрос трябва да се очертае някъде, да се наблегне върху него. Да е ясно, че ако човек работи с един фонд, трябва да продължи с него, а не да прескача от фонд на фонд. Относно с квотите, явно е, че има някакви промени в общата в таваните. ако имам разли... задължителни квоти. Просто не разбирам каква е разликата, когато става въпрос за пари. Съгласно този проект от текст имаме 2,5% таван. Ако успея, успея. Добре, ама какви ще са квотите вътре в това а, общо количество? Моля да ми обясните разликата между таван и квота. Поне аз не го разбирам и трябва да го напишете по-ясно. И последното нещо са договора. Бих искал да подчертая, че е важно да се запише едно нещо. Днес имаме държави, които не са изпълнили задълженията си до, за периода 2000-2006 година към днешна дата а датата беше 1 януари 2007 и го... тогавашния комисар много добре го знае. Ако говорим за партньорство и за задължение и на двете страни, да, държавите, значи от една страна комисията има задължение да плаща, дисциплинирано, а пък от друга страна държавите трябва да кандидатстват, да дадат заявка. Ако срока се отлага безкрайно половин година, една година, две години и така нататък и в крайна сметка целият бюджет всъщност престава да е толкова ясен от към времето, кога какво ще се плаща, се объркват нещата. По тези четири точки това са нещата, които бих искал да видя вътре. Председателката, благодаря. Сега думата има Елизабет Шет. Благодаря. Най-напред искам да кажа, че Ламбърт малко съм изненадана, защото си спомням, че дискусиите в нашата комисия, когато ги водихме, а, зелените казаха, че не искат да има определене на средства по години. Това беше след а, първо, още при първото четене. И ние не можахме да повлияем. Тогава бяхме притиснати. Всички големи групи бяха убедени, че тази мярка е важна. Мисля, че сегашният подход, който се излага, е доста по-добър. не е такъв какъвто беше преди. Сега става въпрос вече за процент или за концентрация, която се основава върху целите. И мисля, че и гъвкавостта е много по-голяма. Давате на регионите възможност сами да помислят как могат да постигнат целите и казват, ето това е целта, трябва да се постигне, дали се разбира по един или друг начин, дали те ще изпълнят нещата чрез една или друга мярка, няма значение. Сега нещата са по-отворени. Бихме могли да погледнем също и а, приложението, но във всички случаи сега предлагания подход е много по-добър и дава по- много по-голяма гъвкавост на регионите, отколкото в а, сега действащия регламент, където се разписано точно как трябва да се изпълнява дадена мярка. Изненадана съм, че тези, които тогава предлагаха мерките, сега са против. И смятам също, че концентрирането на базата на целите и фокуса върху регионите няма да им донесе много повече пари. Мисля, че беше съвсем ясно, че регионите, които имат по-голяма нужда от сближаване, от кохезия, имат по-скромни условия за своите цели. Може би има нужда от по-голяма гъвкавост. А, също така има частта за енергетиката е извадена, а пък ни е нужна енергийната инфраструктура. Тя е важна, а пък е изваден този раздел. Гледам регламента. Да, добре е оформен. Ако погледнем обаче договорите за партньорство в членове 13 и 14, четем текста и може човек да си помисли, че комисията преговаря единствено с другите страни, без да се занимава с регионите. Трудното, което проистича от текста е, че в случай на многостепенно управление, не е много ясно, че го има в членове 13 14, така както в момента е разпоредбата. Там ще е полезно да се направи едно допълнение, защото държавите членки ще имат свободата да изготвят такива договори, но не мога да си представя, че в крайна сметка накрая комисията ще се договаря с всички партньори и с всички региони. Мисля по-скоро, че всяка държава членка ще има свой собствен начин да установи нещата за управлението. И едно допълнение в член 13 би било полезно във връзка с изготвянето на договорите. Въпросът ще се реши, защо ще се даде в ръцете на държавите членки да се занимават с това. Ако погледнем пък съдържанието на договорите за партньорство, да, изложено е, но не е достатъчно ясно и мисля, че това е даже отчасти е, проблема. Държавите членки могат просто да го прескочат без да видят точно какво е правено напоследък. Тук би било разумно тъй като имаме паралелно протичащите процеси, законодателния процес от една страна и паралелно с него периода на подготовка, но се оказва, че подготовката няма правна база, на която да стъпи. Т.е. трябва да се действа преди подписването на договора и на този етап ми се струва, че ще е удачно да има някакъв наръчник или нещо подобен документ, който да дава насоки как да се действа, как да се извърши подготовката. В това, което говорим сега, трябва да кажем, че става въпрос за подготовка на договорите за партньорство и индикация за това трябва да се включи в член 13 така че всяка държава членка да започне процеса, да подготви договора. За партньорите също се споменава, но трябва да е ясно, че е основно изискване да има управление на повече от едно ниво, многостепенно управление. Мисля, че това ще подобри нещата ако се направи такова допълнение. Относно демокрация, е, демографията, извинете, боя, е, малко ме безпокои това, че е поставено като цел, е, но не трябва да е цел. В, точка 9, в член 9 пише демографската ситуация в регионите е критерий за допустимост. Тоест, когато тази ситуация в един регион е отрицателна, в едната или в другата крайност или посока, примерно има миграционни вълни и така нататък, това не се вписва в целите. Целта е да се постигне успех. Трябва да направим така, че ситуацията да се вписва в критериите за допустимост. А това е нещо, което трябва да се извърши при подготовката на, е, доклад, на договора. И да е ясно точно каква е реалната ситуация в дадения регион. Значи трябва да имаме социално включване да отчитаме всички аспекти, които влияят върху демографската ситуация. Тоест, мисля, че нещата биха се организирали по различен начин в различните региони. според тяхното население. Значи има региони, където се прииждат хора, а други райони, които се обезлюдяват и Ситуацията може да е различна, просто трябва да сме сигурни, че няма да поемем посока, която не е правилната. А, това, което а, от зелената, зелените за тематичната концентрация, имам, аз съм от, в комисия, където няма голяма подкрепа за всички приоритети на Европейския социален фонд Множество дискусии се водиха в рамките на комисията. Засегнахме и член 50. Така или иначе, изпълнението и освояването на средства от Европейския социален фонд е доста ниско в държавите членки. Така че смятам, че трябва да се включат тук определени равнища. Това би било логично според мен – е, комисията по заетостта ще има мнозинство, но трябва да помислим по различните въпроси, коя комисия какво смята. Господин Ончи Касък. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да кажа някои неща, свързани с договорите за партньорство. Тук беше казано, че в съответствие с последните преговори този договор трябва да бъде един документ, който е изграден на принцип отдолу нагоре. Това, разбира се, е добра идея, но трябва да се говори за това какви са условията за участието на регионите, общините. Доколкото знам, общините, регионите имат голям интерес от това, в това, извинете, да участват в преговорите по договор. Вторият ми коментар е свързан с нещо, за което до сега не сме говорили, а именно за 10 милиона от кохезионната политика към е, отлив е, просцеткů правě за механизма Connecting Europe, да свържем Европа. Става дума за това, че средства се иземват от държавите членки. Това е средства заделени за инфраструктурни и транспортни проекти. Дали ще се говори за възможен компромис? Ако оставим 10 милиарда евро в кохизионната политика, ако използваме още 30 милиарда от европейския бюджет, това ще бъдат средства достатъчни за двата процеса. И последното, което искам да кажа, се отнася до член 59, а именно недопустимостта на ДДС. Тук чрез упростяване или по-скоро чрез стремежа към упростяване, де-факто ние ще направим проектите по-скъпи. ДДС не се смята за допустим разход. Така че, като читаме сегашната финансова ситуация, бих искал да се върнем към сегашната практика, а именно допустимост на финансирането на разходите за ДДС. Европейската комисия ще вземе думата към края на нашето обсъждане. Да, благодаря ви. Първо, благодарности към докладчиците за това, че те заложих основа за нашия дебат. И разбира се, има някои елементи, които са част от най-общата част. И разбира се, те трябва да бъдат обяснени по-подробно в окончателния вариант на текста. Ще започна с това, което иска да кажа накрая. Кога ще финализираме текста, кога ще финализираме процеса? дали чакаме окончателното решение за бюджета. Това е изключително важно, защото ако чакаме да приключат преговорите за финансовата перспектива, ние ще изгубим със сигурност първата година, а може би втората. Разбира се, трябва да водим тук политически дебат и ако, например, средствата са намалени, дали това ще има някакви последици за цялостната система. Това не се съдържа в текста, но в текста, например, имаме един процент, който проистича от определенето на горната граница. Това е основата. Ние имаме установено ниво в регламента 2,5% и съответно има разлики между различните региони, дали това са преходни региони, по-изостанали или напреднали. Т.е. дали само ще добавим един анекс с цифрите. Освен това, смятам, че можем да разделим нашия бъдещ дебат на две части. Първо, какво трябва да се направи, а втората част, как да го направим. With the methods. Because this is, this... Не трябва да объркваме съдържанието с метода, защото въпросът какво е включен в тематичните цели – и това е общата тема. Но ние не можем да обсъждаме общата тема без да обмисляме последиците за Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. И какви са последиците за инвестиционните приоритети, които са обхванати от всеки от тези два фонда. Тематичните цели са последица от целевото предназначение на средства. Ние имаме такива целеви средства за трите тематични цели, но това е тематичната концентрация в Европейския фонд за регионално развитие, но имаме още повече тематична концентрация в Европейския социален фонд. Защото този фонд дори възприема един по-задълбочен механизъм. Средствата се заделя за оперативни програми, така гласи четвърти член на регламента за Европейския социален фонд. Така че последиците от тематичните цели са определянето на инвестиционните приоритети, насочването на целеви средства и след това индикаторите. Ние трябва в една верига да, обсъ... да обвържем всички тези три компонента. Тоест, ние трябва да обсъдим списък от тематични цели и последиците от тези тематични цели. Комисарят по заетостта обяви, че той ще се съсредоточи върху четири тематични цели. Комисарят по регионално развитие казва, че той ще се съсредоточи върху 11. Тоест в единия фонд ние ще имаме концентриран върху 11 а, приоритета, а в друг върху 4. И се задава въпроса, какво се случва с, с целенасоченото заделяне на средства – за мен като докладчик това е важно, защото ние знаем за съотношението 80-20% в Европейския фонд за регионално развитие. Освен това, тематичните договори за партньорство, почти всички го казаха, но и аз искам да кажа, че може би политическите изявления не са много важни за нас. Но по време на последната среща с кметовете, председателят на комисията каза, че ще има такива договори между комисията и държавите членки. Така че кметовете, които се бяха събрали в сградата, установили, че договор ще изключва между Европейската комисия и държавите членки. А в текста ние виждаме, че това е вътрешен национален документ, който е основан върху управлението на много нива. И в някои части от документа ние виждаме, че това е договор между Европейската комисия и държавите членки. Това трябва максимално бързо да се уточни. Защото Разбира се, става дума за управление на много нива, но трябва да се определи точно кой с кого сключва този договор. Или, може би, комисията ще одобрява договор, който е изключен между националните органи за управление и общинските органи за управление. А, що се отнася до етичния кодекс, също така има предложение комисията да предложи такъв етичен кодекс за това как да се изготвят договорите за партньорство. Разбира се, задава се въпроса дали може да се предложи такъв кодекс за 27 държави членки с 27 различни правителства. Т.е. този документ трябва да бъде много общ. И създава въпроса дали изобщо трябва да имаме този етичен кодекс. В договор за партньорство ние обсъждаме не само метода, но също и съдържанието. Защото в договор за партньорство ще има съдържание, отнасящо се до различни фондове и също така имаме добре известен списък от градове. Мисля си, че много важно да се определи много ясно и то не за нас, а за тези, които на практика ще реализират тези проекти и програми, защото те искат със своите правителства да започнат да подготвят тези договори за партньорства. И те трябва да знаят какъв ще бъде окончателният вариант на предлагания текст. Мисля се, че е много важно да установим как ние разбираме тематичната концентрация и договор за партньорство. Сега идва вече въпросът как, а именно какъв метод трябва да се използва. И имаме няколко нови инструмента в общия регламент, които имат последици за Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Това са много интересни инструменти, но те са сложни за разбиране. Тези инструменти, разбира се, се отнасят до подготовката на цялата система за изпълнение, за програмата, също така за акредитацията, цялата система за финансиране, но също така и финансови корекции, нещо, което е много важно за нас, как ще работи този механизъм на финансови корекции. Също така имаме други интересни елементи, като, например, групи за събиране. Това е нещо подобно на програмата Лидер. Също така имаме план за съвместни действия. Имаме също така нов инструмент за технологични инициативи, който има значение за Европейския фонд за регионално развитие. Искам да предложа на докладчиците да включат и новия метод и новите инструменти в своя доклад – да се изясни какъв инструмент за каква цел може да се използва, защото не всички инструменти могат да се използват за всички цели. И трябва да бъде много ясно разписано, така че всеки да знае какви са последиците. Така че има да свърши много работа. И смятам, че общо е, общия регламент трябва да включи много компоненти от другите регламенти. Тоест, ние не можем да решим проблемите това означава, че ще работим заедно. Защото не можем да работим по-отделно, защото няма да можем да осигурим логика и взаимовръзка между различните елементи. Така че имам вече основата, но те първо предстои да извършим много работа, за да изясним всичките компоненти. Председателят, благодаря ви. Сега е Виктор Бощинар има думата. Thank you very much. Много ви благодаря, госпожо председател. Повечето от проблемите бяха вече споменати, но бих искал да спра на някои аспекти. Аз също искам да кажа, че договор за партньорство не трябва да бъде двустранен документ между държавата членка и комисията. Това не отговаря на принципите на управлението на много нива, защото зад борда остават е, органите за регионално и общинско управление – много е важно ясно да се посочи каква е ролята на регионалните общински органи за тематичните приоритети. Приветствам идеята за това, че когато се водят преговори с държавите членки, държавите членки да имат повече възможност за гъвкавост, така че да могат да адаптират тематичните приоритети, така че те да отговарят на тяхната реалност и техните потребности за гъвкавостта и квотите. Отново бих призовал да има повече възможности за гъвкавост при преговорите за държавите членки, защото наистина има сериозни различия между различните държави членки. Също така, що се отнася до осигуряването на средства, бих искал да предложа идеята за преговори между Европейската комисия и държавите членки – като се отчита отново спецификата на всяка една държава членка за общата стратегическа рамка, която е много важна. Според мен, този документ трябва да се приема от съвета и парламента и не чрез делегирани актове от Европейската комисия. Този документ също трябва да се разглежда като приложение към общия регламент, а не като нещо, което подлежи на действието на отделни правила. Необходимо да се гарантира видимост и да се вижда, че това е един законодателен акт, който е важен и точно за това той се приема от Европейския парламент и от съвета. Абсолютно съм срещу идеята и говоря от името и на моята група, Смятам, че е много важно да се спомене, че макроекономическите условия не трябва да се разглеждат като част от общия регламент. И всички правила, които се прилагат към фондовете по кохезионната политика, не трябва да бъдат обвързани с макроекономическите условия, защото по този начин ще бъдат наказани основно общините. фискалният съюз ще има много сериозно въздействие върху държавите членки, не само при провеждането на макроекономическата политика, но също и способностите им и възможностите им да финансират европейската политика. И санкциите могат да направят така, че за държавите членки няма да бъде изобщо възможно да дават своя финансов принос. За това аз съм срещу макроекономическата стабилност да бъде въвеждана като критерий за финансиране по кохизионната политика. На един по-късен етап ще предложи моят проект от текст. Председател, благодаря госпожа Мане. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на докладчиците за прекрасно свършената работа и за прекрасния документ, който те представиха по този регламент. Чухме много коментари и мисля, че повечето от проблемите вече бяха споменати. Що се отнася до четирите точки, мисля, че мога да подкрепя докладите, както каза госпожа Крейл. Това, което тя каза, изцяло го подкрепям. А също така, що се отнася до договори за партньорство, аз съм съгласна с другите оратори. Наистина трябва да дефинираме сътрудничеството, като сътрудничеството включващо регионалното общинско ниво. Така че в това отношение подкрепям вече казаното. И сега за тематичните приоритети, разбира се, необходимо е да се гарантира гъвкавост. Госпожа Крейл говореше за инфраструктурата. Аз подкрепям това да използваме средствата повече за инфраструктурни проекти. подкрепям идеята тези средства да бъдат използвани за инфраструктурни проекти, които са транснационални, трансгранични по своя характер, защото много често те имат много голямо значение за регионите. За гъвкавостта. Да, разбира се, трябва да има някаква възможност за маневриране. Що се отнася до целевото насочване на средства, аз тук съм по-скептична. Мисля си, че тук трябва да слушаме много внимателно какво ни казват регионите, какви са техните потребности. Госпожа Крайл също така говореше за демографските приоритети и че те трябва да бъдат по-добре отразени в общия регламент – тук също, разбира се, трябва да се посочи, че устаряването на населението е голямо предизвикателство за нас в бъдеще и това трябва да се отчете от общия регламент, така че поддържам и тази идея на колегата Краил. Повече подробности в териториалното Окланди, нещо, което подкрепям и смятам, че е добре да продължим нашето обсъждане в бъдеще. Благодаря, господин Телер. Сега е той е напуснал и сега е госпожа Коен. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Eh, agradezco. Благодаря, госпожо председател. Много съм благодарна за получената информация. Така успях да си изясня доста теми, които до момента не разбирах. Искам да бъда много откровена, няма да се повтарям. Доста неща бяха повдигнати, но аз искам да обърна внимание на принципите, защото нашата работа като законодатели е да направим законите по-лесни за използване. Първо трябва да а, е, мислим за въпроса за гъвкавостта. Говорили сме нееднократно. Трябва ефективно да открием най-добрите възможности за проявяване на гъвкавост, защото в края на крещата регионите са тези, които са наясно къде трябва да отидат средствата. Имам известни опасения относно ограниченията в предложението, особено що се отнася до социалния фонд. Също ако мога да кажа за упростяването. Предложението, направено от комисията, всъщност не въвежда никакви реални елементи на упростяване. Кохезионната политика не, никак гъвкава е и използването на средствата си остава все така трудно. Така че трябва да се премахнат съображенията за условия, свързани с макроекономически резултати – Също така съм съгласна с изказалите се преди мен за необходимостта да се осигурява управление на много нива. И когато искаме да бъдем ефективни, трябва да бъдем и достатъчно прагматични. Примерно в е, договорите за партньорство трябва да има възможност да бъдат ангажирани институции на всички нива. Grazie Presidente. Io intanto ringrazio i relatori per... Eh, Господин Де Ангелес, благодаря на докладчиците за отличната работа. Няколко коментара. Първо, общи. По същество, по текста на комисията. Аз лично не съм съгласен, че кохезионната политика трябва да се подчинява на критериите в е, пакта за е, стабилност. Тоест да се въведат е, съображения за макроекономически условия. Второ, предложението за един регламент е, шапка, който да обединява всички инструменти е от ключова важност за доброто управление. Но предложението да се включи рамковата програма за научни изследвания в е, съответния регламент, това е предложение на парламента, комисията предлага той да остане, тя да остане отделно – според мен, действително трябва да има много ясна разграничителна линия между двете. По отношение на договорите за партньорство, регионите трябва да могат да бъдат страна по тези договори, защото те са изключително важни като институция при изпълняване на принципа на субсидиарност. Тоест, те трябва да бъдат ангажирани съвсем отблизо и трябва да имат чувството, че са основни е, играчи в е, съответните проекти. Защото в края на кращата те са и тези, които и изпълняват кохезионната политика и осъществяват контрол. Четвърто, договорите за партньорства трябва да бъдат е, съответни на целите за сближаване. И тези цели трябва да се е, дефинират съобразно приоритетите. Тематичните приоритети, според мен, трябва да се определят от е, контекста на стратегията Европа 2020. Съгласен съм с предположенията на докладчетите. Трябва да има инвестиции в инфраструктура за научни изследвания, особено в новите страни членки. По отношение на квотите, според мен трябва да забравим определените като цифри квоти. По-скоро трябва да подхождаме интегрално. И, що се отнася до упростяването, смятам, че този момент е много важен. Защото в края на гращата до това се свежда доста, всичко свързано с достъпа до средства, възможността да се кандидатства. Ние трябва да направим така, че хората, на хората да е по-лесно да получават финансиране. Предложението на комисията обаче според мен не върви в тази посока. Председателката. Благодаря, Емилия Манцано. Грация, президенте. Io credo che l'idea... Благодаря. Според мен, комисията за един общ регламент ще изпълни целта да бъдат опростени е, законодателните текстове. Но за съжаление, споделяме мнението на господин Деан, че лист, комисията не успява да постигне тази цел. Особено, що се отнася до упростяване на процедурите, трябва да се направят още усилия. А за да се използват по-добре съществуващите инструменти и фондове, което е и целта на настоящия регламент, в, в това отношение също има някои слабости. Мисля, че тук бе повдигнат също този въпрос, а именно фактът, че липсва дисциплина diciamo, della flessibilità tra i fondi, eh, perché è, è giusto eh, approfondire e migliorare il meccanismo. Трябва също така да се огледат много отблизо регулаторните механизми за всеки отделен фонд. И когато има препокриване или проект, по който се използват различни средства от различни фондове, трябва да има ясно разписани правила. Кохезонния фонд, например, има обективни граници, ограничения и ние трябва да сме наясно кога в такива случаи могат да се привлекат средства от други фондове така че е, приоритетите, формулирани от кохезионната политика и от стратегия 2020, да бъдат е, постигани. Също съм съгласна с изказванията на колегите, че е необходимо да се доизясни в общия регламент въпроса за това дали местните власти ще бъдат е, ангажирани в, в, в по-голяма степен в е, провеждането, в изпълнението на демократичните механизми, ще, ще има ли е, същото ниво на споделяне на отговорностите, каквото има в момента? Мисля, че регулаторната рамка трябва ясно да очертае този момент договорите за партньорство трябва да ангажират и регионалните власти, не само страните членки. По отношение на условията, свързани с резултатите от макроекономическата политика, бих искала да получа известни пояснения от комисията. Как се съчетават макроекономическите прогнози с разработването на кохезионните политики? Ще има ли някакво съчетание в това отношение? Защото ако комисията иска да прокара тази идея, трябва да бъде достатъчно ясна по този момент. В противен случай това ще бъде само възможност да бъдат санкционирани регионите което в никакъв случай не е цел на кохезионната политика. Vede giusto che su questo piano si vada avanti, ma l'ancoraggio ai criteri macroeconomici credo che penalizzi interamente la politica. Да се въвеждат и подобни условия, свързани с макроекономиката, според мен това ще затрудни кохезионната политика. За най-отдалечените райони се питам дали новата класификация няма да създаде рискове да бъдат отклонени средства от едни региони към други, което всъщност ще е, намали е, нивото на финансиране на определени категории райони. che attualizzato deve essere considerato inferiore. Si introduce una nuova regione. Eh... Uh, значи е, ние въвеждаме нова категория региони и те обаче ще изтеглят средствата, които така или иначе вече са намалени. Така че много ми е интересно да разбера как е, разпределението на средствата ще остави възможността на регионите да действат в е, вече определените им цели. И накрая – въпроса за е, средствата за инфраструктура. Мисля, че инициативата на комисията в това отношение е важна, но има и е, отрицателни моменти. А именно, че регионите няма да бъдат автономни в управлението. Тези 10 милиарда за инфраструктура ще бъдат е, отговорни, ще бъдат подотчетни на национално ниво. Това не е оправдано. И освен това, на базата на какви критерии ще се използват тези средства? Какви е, механизми ще бъдат е, използвани? В предложението на комисията не се коментира много този момент. вероятно преди да се гласува заделянето на тези средства, трябва да се уточни как ще бъдат отпускани. Преди да дам думата на генералния директор, искам да кажа едно нещо. Разбирам, че всички се интересуваме от един въпрос. Разбира се, не само един, но основният е, е регламентът да създаде възможност да бъдат ангажирани и регионите. И затова, според мен, трябва да видим не само какво се представя в регламента, примерно договорите за партньорства, които ангажират по някакъв начин регионалните власти, но трябва да търсим и, и да разгледаме всички други решения, да видим дали те ангажират достатъчно регионите. Примерно това насочване към резултатите, дали няма да трябва да се формулират и, е, показатели, които не са възможни да бъдат изпълнени или формулирани за по-малките региони. Тоест, е, някои региони ще бъдат е, затруднени да участват е, изцяло. Като по този начин ще се намали тяхната заинтересуваност да работят по регионални програми. Сега давам думата на господин Николас Марк опитим да очертая основните проблеми. И е, виждам, е, че тук е, е беше Ерик Вунтервурц, той е от е, Генерална дирекция регионално развитие, в момента не е в залата, но ние работехме отлично с него и затова задочно искам да му изкажа нашата благодарност. И освен това, е, добре е добре дошъл на неговия заместник, пожелавам. Сега давам думата на господин Николас Мартин. Thank, thank you very much, Madam Chair. Certainly благодаря, госпожо председател. Да, непременно ще предам вашите благодарности на Ерик. Знаете, че той остава в Генерална дирекция Регио, така че в новото му качество на директор ще можете отново да работите с него. Веднага, щом бъде номиниран неговия заместник, ще осъществим контакти, ще се погрижим да се мисли за новите ключови задачи на завеждащия звеното и връзките му с вашата комисия. Много интересно беше да чуя тези разнообразни коментари. Доста точки съм си набелязал, но виждам а, фокуса върху критичните бележки. Ще доизясня някои неща, ще ви представя виждането на комисията по тях. В предишното си изказване отбелязах основните моменти, които са резултат от, бяха резултат от съвета по общи въпроси. Ясно е, че общата стратегическа рамка е един от тези въпроси. Може би най-напред да кажа какво виждаме ние като ключова роля, роля на общата стратегическа рамка. Ясно е, че по дефиниция това е стратегически и важен документ, но също така един документ трябва да има стойност за държавите членки. Иначе ще бъде просто един продукт на високо равнище, който не помага на държавите членки – в процеса на подготовката им на програми за следващия период. Така че конкретно ще се стремим да постигнем целите с оглед на интегрирането на фондовете, използването на различни средства от кохезионната политика, от регионално развитие, от рибарството и да бъдат свързани те с други източници на финансиране в рамките на европейски политики и разграничаването на тематичния подход и териториалния подход, което беше подкрепено отново от ораторите днес. Това е всъщност едно безпокойство, което комисията споделя напълно и смятаме, че общата стратегическа рамка е документ, който може да ни насочва и в този процес. Така че силно се надяваме, че чрез разработването на някои от тези елементи ще се очертае какво би трябвало да включва общата стратегическа рамка Надяваме се, че ще имаме възможност да обсъждаме този документ с вас тук в парламента, което пък ще ни даде възможност да разберем дали имаме общо виждане по това каква роля трябва да играе общия, общата стратегическа рамка. Надявам се, че това ще ни помогне да се придвижим напред и по процедурата за неговото приемане. Господин Дианджелис говори за връзката с стратегията 2020. Това е един от въпросите, които е нужно да получат внимание, но трябва да гледаме и на други политики извън кохезионната, тъй като, както казах, е това е една от основ... основните цели да се определят основните източници на финансиране. Госпожа Крайл сподели едно виждане, което аз напълно споделям, че връзката между общата стратегическа рамка, оперативните програми, въпроса за тематичната концентрация имат много пряко взаимоотношение. Много от изказванията тук се фокусираха върху договора за партньорство, който съвсем основателно се смята за решаващ за да се даде възможност на държавите членки да разберат как точно трябва да използват средствата и да се включи и аспекта за управлението на повече от едно равнище. В дискусиите в съвета също възникнаха някои опасения, които се споделиха и тук днес. Фактически предложението на комисията се стреми да уравновеси някои безпокойства. Тези безпокойства, които възникнаха в съвета, са свързани по-скоро с институционалната рамка и организацията в държавите членки на многообразните институционални договорености как ще изглеждат нещата в федералните държави членки и в държави членки, които имат по-централизирана структура. По същия начин безпокойствата, които се споделиха тук днес, говорят, че трябва да има възможност и за регионите и местните общини да играят пълноценна роля – не е лесно да се намери баланс в това отношение чрез регулаторната рамка, като комисията се опитва, разбира се, да постигне такъв баланс, че като формулира общата рамка по такъв начин, че да помогне да се отчетат различията в институционалната организация. Същевременно се стремим да дадем един тласък и да засилим многопластовото управление. Кодексът на поведение, например, в това отношение има сериозно значение и за това сме му предали сила, като го гледаме на него като документ, който трябва да бъде прият под формата на делегиран акт. Той би съдържал елементи, които всъщност силно да насърчават всички държави членки да правят необходимото, за да бъдат ангажирани адекватно всички действащи лица и най-вече е, регионите и местните и общински власти. Но естествено, че подхода трябва да е диференциран. Сега по въпроса кой всъщност реално съществява преговорите. Трябва да припомним, че в предложението на комисията ние виждаме предоставяне на договора за партньорство с оперативните програми заедно като един пакет. Договора за партньорство е документа, който обхваща цялата държава, членка съответната, а после вече договор, преговорите се водят между комисията и държавите членки. Но според нас той е документ, който непременно трябва да бъде резултат от вътрешни преговори и дискусии с участието на всички на регионално и местно равнище, които трябва да участват, за да може да се достигне до решения, които да залегнат в договора за партньорство по въпроса сите, как да се използва средствата, как ще се извърши програмирането, естеството на регионалните програми, на секторни или национални програми, разпределението на средствата, подбора на тематични цели, т.е. цял набор от имащи значение решения, които трябва да бъдат взети и ще бъдат обобщени в договора за партньорство и могат да бъдат продукт единствено на един такъв интензивен процес на дискусии, обсъждания, консултации и вземане на решения на национално равнище. Затова, от гледна точка на преговорите, договора за партньорство ще бъде обсъждан между комисията и, и националното равнище, а пък за регионалните програми ще има преговори с органите, които отговарят за съответните програми. Това ще бъде всъщност паралелно договаряне, което ще продължава след предоставянето на пакета, а после пък ще се стигне до приемането от комисията на договора за партньорство, което ще се последва от приемане на индивидуалните програми. По въпроса за балансирането на тематичния подход и териториалния подход. Струва ми се, че именно поради тази връзка с стратегията Европа 2020, че за това се стигна до списъка в, на тематични цели и поред, в тая връзка се създава усещането, че има някакъв дисбаланс и че ние сме излезли с едно предложение, което поставя прекалено силно ударение върху секторите, без при това да отчита добре териториалното измерение. Но определено не това е намерението защото виждането на комисията е, че кохезионната политика се основава на паста на териториалния подход и е политика, която има своите корени в региони, които трябва да отчитат специфичните потребности на териториално равнище. А всичко това е вградено съответно в нужното съдържание на договора за партньорство и на програмите, които, както казах, искаме ясно да показват баланса вътре в общата стратегическа рамка. Можем да погледнем на това и от гледната точка на елементите, които са призвани да улесняват териториалната е, дейност. Например, разпоредби за водени от общността, управление на място, инвестиции, връзката с Европейския фонд за регионално развитие и други стратегии на Европейския съюз. Определено това е един добре разчленен подход и той проистича всъщност от начина по който оперативните програми и договорите за партньорство всъщност се разработват, защото почиват и върху разпоредби в регламента, отчитащи потребностите на териториално равнище и начина по който да се преодоляват предизвикателствата на, теори... на териториално развитие. Относно тематичната концентрация, отправната точка е да има разбиране защо е необходима такава концентрация по този начин ще можем да а, увеличим въздействието, ефективността от фондовете, а това е една обща цел. Всъщност въпросът е дали предвижданите механизми са такива, че да попречат да се отчетат както трябва потребностите на териториално равнище. Различни механизми има за различните фондове и това е съвсем целенасочено, защото фондовете функционират по различен начин Кохезионния фонд има своя собствена вградена вътре в него концентрация, която проистича от договора. Европейския социален фонд се фокусира върху четири конкретни тематични цели, докато фонда за развитие, регионално развитие може да допринесе за 11 от тематичните цели. Ето така изглеждат различните механизми. За да имаме добър резултат, в крайна сметка се налага понякога да се правят избори, даже трудни такива. Естеството на съответния механизъм всъщност беше обмислено доста дълго и в крайна сметка комисията стигна до виждането, че ако нямаме фиксирани проценти, няма да успеем да постигнем целта, която искаме. Но ние също разбираме и, че е необходимо да има гъвкавост и нещото, което според мен до някъде е подценено, това е тази гъвкавост да бъде вградена вътре в разпоредбите. Ако се остави да се прилага на национално равнище, така ще могат да се отчетат конкретните териториални потребности. Разбира се обаче, не всеки регион а, ще може да бъде предмет на прилагане на, да ги наречем, квоти. Ясно е, че има разграничение между различните категории региони. По-слабо развитите региони имат 50% от финансирането. Няма никакво ограничение всъщност за избора на тематични цели за преходните райони. 40% от средствата са без никакви ограничения за тях, а за по-добре развитите 20% са без ограничение на избора т.е. там определено има разграничение. И друго важно нещо, което ни свързва с гъвкавостта на бенефициентите, отделните опериращи лица могат да получават финансиране от различни източници за една и съща операция. Това също позволява гъвкавост на това равнище. Сега по-нататък по по-конкретните въпроси, които се повдигнаха относно европейското териториално сътрудничество, въпроса за трансграничната инфраструктура също е споделена цел на комисията. Именно за това в член 6 на регламента за европейско териториално сътрудничество, ние наблягаме, че средствата трябва да се използват за инфраструктура, която да, помага, да спомага за трансграничното сътрудничество, т.е. ние вече сме го взели предвид. По въпроса за упростяването, боя се, че нямам време в момента да ви запозная с абсолютно а, всичко, което сме направили, за да упростим общата а, референтна рамка спрямо миналото. Има го обаче разписано в предложението на комисията. С удоволствие ще участвам в дискусия по този въпрос. Но има доста значими неща, чрез хармонизиране на правилата, вграждане на гъвкавост и пропорционалност, които са ни помогнали да постигнем напредък. Ще дам само един пример. Факта, че имаме общ набор от правила за допустимост за всичките пет фонда, това определено е постижение, а за бенефициентите ще бъде много по-удобно. Относно оперативната страна, една операция, която е на стойност под 1000 евро, ще може да бъде подложена на одит само веднъж по време на референтния период. Това е един много ясен пример за упростяване. Има и множество друго, други примери, които бих могъл да изложа тук, но като цяло смятам, че имаме начин да покажем, че сме положили съвсем съзнателни усилия да постигнем напредък. Относно допустимостта, ще говоря по въпроса за ДДС. Една от общите цели беше да има единно правило за ДДС. В някои аспекти то ще е по-строго от сега действащото правило, но не смятаме, че ще доведе до по-големи разходи за дейността, за операциите, защото тук основната цел е да направим така, че когато една операция по инфраструктурата се финансира чрез обществения бюджет и става въпрос обществена инфраструктура, тогава ДДС, което е, е натрупано от съответния държавен орган, което е отговаряло за реализацията на проекта за инфраструктура, ще плаща ДДС, което ще влезе в крайна сметка в националния бюджет. Следователно става въпрос за вътрешни разпоредби. Е, е какво да се направи с съответната сума на това ДДС. Виждането на комисията е, че това не е разход сам по себе си, който да се финансира от европейския бюджет, още повече когато се стремим оптимално да разходваме този бюджет. Това едва ли би бил подходящ начин да го правим. По въпроса за категориите региони. Обосновката, разбира се, беше изложена от комисар Хан и неведнъж. Като цяло мисля, че трябва да гледаме на цялостното предложение на Комисията за многогодишната финансова рамка по начин, който да покаже каква критична роля играе той за балансирания бюджет за кохезионната политика, което пък същевременно е насочено към начина, по който кохезионната политика на Европа може да допринася за постигането на стратегията Европа 2020 и да има по-добра градация, за да е сигурно, че финансирането, което получават регионите, съответства на нивото им на развитие. Тоест, мисля, че не това е правилният начин да формулираме въпроса какъв е ефекта върху другите региони, защото тук става въпрос за част от един цялостно балансиран пакет – най-просто казано, ако средствата не отидат на едно място, ще отидат на друго. Но във всички случаи съответното ниво на финансиране за определен вид регион трябва да съответства на неговия капацитет за освояването. Относно макроекономическите условия и тяхното развитие, като че ли обосновката не е достатъчно убедителна. Според мен тук е важно да се формулират въпросите правилно. И, според мен, първият въпрос е логично ли е, смислено ли е да има процедура, която да дава възможност на средствата по кохезионната политика да бъдат коригирани, така че да могат да се използват за подкрепяне на вземането на мерки на национално равнище за да се работи по прекалено големи дефицити или макроекономически дисбаланси. Виждането на комисията е, че да, трябва. Трябва да има механизми, които дават възможност да се преразпределят средства от, в рамките на кохезионната политика, за да бъдат в съответствие с националните мерки, прилагани за борба с сериозни и тежки ситуации на макроекономическо равнище и това е първият механизъм, който се предвижда. Вторият въпрос е за това, че това не отговаря на препоръките дадени от съвета за коригиращите мерки за борба с макроекономически неравновесие или прекомерния дефицит – и дали трябва да се получават съответните суми за възстановяване по кохезионната политика в зависимост от ефективността на програмите, при положение, че решенията на съвет не са изпълнени. Комисията сметна, че не трябва да се правим, че нищо не се е случило. Трябва нещо да се направи при една такава ситуация – трябва да се това бюджетните средства да не продължават да текат към държавите членки, ако има някакви проблеми. Също времено се осъзнава, че трябва да има нужда от гъвкавост за това по какъв начин точно ще бъдат замразявани средствата, защото конкретните обстоятелства не могат винаги да се предвидят предварително, затова ще има определена свобода на решаване и средствата ще продължат да се насочват към тези програми, където това е оправдано поради самото естество на инвестициите. И третият въпрос е дали има смисъл да се продължава с подкрепата за държавите членки, които имат проблеми с макрофискалната си ситуация, които получават подпомагане и отговарят на всички условия, свързани с предоставянето на подобна помощ. Отговорът е да, точно за това има разпоредба за отпускане на допълнителни средства, за да може да се предвиди допълнително финансиране. Тоест комисията смятам, че това е един последователен и абсолютно оправдан пакет от механизми. И накрая за фонда Connecting Europe, свързвайки Европа, разбира се, вие вече сте се срещали с колегите, които отговарят за този регламент. Що се отнася до кохезионната политика и нейната връзка с, с фонда, свързвайки Европа, разбира се, важно е да се гарантира ефективната дейност, защото ние смятаме, че държавите членки трябва да знаят кои от подготвените от тях проекти ще бъдат финансирани от механизма свързвайки Европа и какво те могат да очакват като финансиране и какво могат да очакват като финансиране от кохезионната политика. Ние смятаме, че трябва да има достатъчно яснота за това как се установяват приоритетите, така че да има разумна степен на предсказуемост за държавите членки и съответно те да могат да планират своите проекти. Разбира се, ние искаме да постигнем максимума и да гарантираме това, че основните инфраструктурни връзки се финансират своевременно и по правилния начин, така че те да могат да донесат резултати и че това е обвързано с дейности, финансирани по кохезионната политика. Благодаря ви сега, госпожа Крейл. Благодаря ви, Данота. съвсем основателно аз посочих четирите точки в документа. Няма смисъл, ако всеки път заделяме два часа да оговорим за всичко, защото като говорим за всичко, всъщност говорим за нищо. Затова ще помоля да се съсредоточим върху определени теми – затова аз не говоря за макроекономическите условия или за фонда, свързвайки Европа, защото ние не говорим за това. Ние трябва да говорим, ние ще говорим, извинете, по тези въпроси на следващото заседание на комисията. Но сега искам да се спра върху основните четири приоритета, за които по идея би трябвало да говорим днес. Колегата Гудманис говореше за гъвкавостта. ако ние смятаме, че нещо не е добро, дали можем да се прехвърлим, да се превключим на друг приоритет. Това не би трябвало да е възможно. Гъвкавостта трябва да бъде заложена още от самото начало на преговорите за договор за партньорство. И общинските и регионални органи за управление, държавите членки и комисията трябва да отчетат това – точно този аспект трябва да обмислим по-подробно, за да гарантираме това, че много ясно се определят възможностите за гъвкавост и за да се обмисли точно как на практика ще работи този договор за партньорство. Комисията трябва да обмисли какво означава текстовете заложени в проекто регламента. Също така можем много дълго време да говорим и си спомням, че по време на последните преговори моята група не изразяваше мнението на мнозинството в парламента, но ние бяхме абсолютно наясно с това, че ние много сериозно разгледахме въпроса с целевите средства, светлината на Лисабонската стратегия, но само по себе си целевото насочване на средства няма да реши никакъв проблем. Ние трябва да помислим какво ще проработи в сегашното предложение, как можем да постигнем целите и как преди това да определим целите, така че да не връзваме ръцете на регионите трябва да гарантираме това, че подпомагаме дългосрочното развитие на регионите. Също така говорихме за демографските тенденции. Това не е нашата цел. Вече това е заложено. Да, разбира се, демографските проблеми са предизвикателство. но в регламента формулировките не са достатъчни. Според мен прекалено малко се говори за демографските проблеми и за това какво ние смятаме да постигнем целите на кохезионната политика като цяло. Също така стои отворен следващия много важен въпрос. Какви решения ще вземем за съдържанието и кога? преди да се вземе решението за бъдещата финансова рамка или след това. Вие сте прави и господин Ван Нистелрой и аз сме убедени, че не можем да водим преговори без да знаем точно какъв ще бъде бюджетът. Комисията предлага нещо, което е далеч по-малко амбициозно от стремежите на парламента. И ако нямаме достатъчно финансиране, то тогава трябва да отчетем и това, че финансирането ще бъде намалено. Ако съветът урязва средствата, то тогава трябва да обмислим какво ще можем да си позволим в рамките на кохезионната политика и какво можем и какво не можем да правим в рамките на тази политика. Дали можем да съгласим с предложението или не. Ние трябва да обмислим това. Обаче не смятам, че е абсолютно изключено това, че трябва повече да обмислим структурата, но трябва да знаем какъв е бюджета. Защото без да знаем какъв е бюджета, не можем да обмислим въпроса за съдържанието. има още и други аспекти, свързани с тези четири точки. И ние сме доста близо до това, което искаме да постигнем. Просто трябва по-интелигентно да формулираме нашите политически подходи и това как да гарантираме това, че има необходимите разпоредби в регламента. Трябва да мислим също как да осигурим баланса между общия регламент и регламента за фондовете защото е много важно каква ще бъде взаимовръзката между тях и това е нещо, което ще обсъдим отново през януари. Има разпоредби, които се отнасят към конкретните регламенти за фондовете или които се отнасят до общия регламент. И още нещо – за което вече стана дума тук. Мартин не смята, че регионите трябва да се разглеждат по еднакъв начин. Например, ако имаме един много добре развит регион в Северна Италия, то аз не смятам, че трябва да определяме 52% дял. Трябва да помислим какъв ще бъде процента за развитие на градските територии и след това, ако останат 43 4%, за тях бих използвал 8% за приоритетите. Е, е Определена сума бих насочила към възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Може би някъде около 20% ще останат. И с тези около 20%, например, аз мога да гарантирам изпълнението на другите приоритети. Но всъщност не остава чак толкова много пари това, което е важно, е да обмислим как да се гарантира общия баланс. Ние не искаме кохезионната политика да случи само за целите на Европа 2020 година. Ние искаме кохезионната политика да служи на дългосрочните цели на регионите. Точно за това следва да заделим време и да обмислим какви точно са потребностите на регионите и как в дългосрочен аспект можем да заличим разликите между регионите. Благодаря. Председателят, благодаря ви. Госпожа Хюбнер напусна нашето заседание. Тя може да се върне благодаря ви, колеги. Това, което ще кажа е, че що се отнася до подхода, то следващия път ще има четири точки, четири аспекта, по които ще говорим, за да ги изясним. А именно взаимоотношенията между различните фондове и съответните регламенти за тях от една страна и общия регламент. И трябва практически да обмислим количествата. Трябва също така да обмислим как различните цели се вписват в общата система. И ако разгледаме фонда за регионално развитие, например, може би трябва да помислим дали енергийно ефективните проекти не могат да се финансират от други фондове. Ние имаме работна група, която може да обмисли тези идеи. Що се отнася до договорите за партньорство, то тук е много важно кой ще взима решенията. И това е нещо, което ще обсъдим с другите докладчици, включително и с колегите от други комисии. Що се отнесе до определянето на горната граница и другите точки, ние ще се съсредоточим на тях следващия път. А сега преминаваме към точка 8 от дневния ред. Това е доклада по развитието на макрорегионалната стратегия на Европейския съюз, практика и перспективи, по-специално сред земноморието. Докладчикът е господин Алфонси. Давам думата на докладчика. Monsieur le Président, je suis un, un, un petit peu. Господин председател, аз съм малко притеснен, защото докладчикът в сянка който присъстваше цял следобед и, и другите докладчици в сянка всъщност в момента напуснаха. Е, точката се предвиждаше да й бъдат отделен един цял час утре сутринта и сега за времето, което остава, не знам откъде да започна. Особено след като двама от докладчиците в сянка, които бяха тук в момента, вече не са. Освен това, имаше и още една точка от дневния ред за днес, затова ви предлагам, може би, да... А, докладчикът тук ли е? става дума за точката за посещението във Варшава? Нека да разгледаме нея. А утре да започнем работа по моята тема в 9 часа, както си беше предвидено. Малко съм озадачен от апаратурата. Извинете. Да, вие сте прав, тъй като вашата точка дневния ред беше предвидена за утре и вие сте прав, че трябва в дебата да участват докладчиците в сянка. Но не можем да ви обещаем цял един час, защото ако трябва да хванете самолета, трябва да сме наистина много кратки, тъй като вие сте специалист по регионалните летища. И так, ние сме съгласни с вас и утре ще зададем половин час. 40 минути. Дори повече 40 минути, не половин час. Добре. Това се приема. И сега? Дали искате да кажете нещо? си. Да, благодаря. Съгласен съм, господин председател. Определено предпочитам да е така. И така, сега остава точката за доклада за посещението на Комисията по регионално развитие в Варшава на 16 и 17 октомври Имаме съответните документи в нашите материали. Ние днес се срещнахме с госпожа министр, която разказа за резултатите от полското председателство. Ние имахме възможност да проведем дебат на много ранен етап от полското председателство. Кой би искал да се изкаже? Това може просто да бъде едно съобщение, ако няма възражение. Да, виждам, че няма възражение, така че мисля си, че ние намерихме един добър начин да посетим държавата на председателството. И това е много добре като процедура, защото получаваме достатъчно информация по този начин, когато посещаваме страната на председателството, в началото на председателството. А, виждам, че има един желаящ да се изкаже. Господин Олбрих, заповядайте. Да, господин председател, аз мисля, че само искам да кажа, че по време на посещението ни във Варшава имахме среща в Министерството на регионалното развитие и имаше няколко много важни коментара, които се отнасяха до новите регламенти. И разбира се, се говореше за проблемите и за затрудненията и смятам, че това е много важно за всички нас, докладчиците, да си спомним кои бяха бележките на една от държавите членки по време на председателството. Мисля се, че тази среща беше много важна и тя доведе до конкретни резултати. И може би не сега, но по време на регламента трябва да си спомним за това, което беше казано на тази важна среща. Да, благодаря ви. Това беше много полезно допълнение. Само нека да хвърля още един поглед на дневния ред. Имаме ли нещо, което да е останало? Мисля си, че изчерпахме дневния ред за днес. Продължаваме работа утре в 9 часа. Благодаря ви.